Buenas tardes, colegas, señoras y señores. Добър ден на всички, госпожи и господа. Добре дошли. Време е вече да започнем заседанието на председателския съвет, на който присъстват и всички желаящи евродепутати. Позволете ми да приветствам господин Ван Ромпой, председател на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия господин Баросо. Заседанието ни днес е особено важно, защото ще чуем какво стана на Европейския съвет на 22 май. Разбира се, ще дадем думата на господин Ван Ромпой да ни каже какво е станало там. Господин председател, уважаеми господин председател на Европейската комисия. Та, сега. Миналата седмица заседанието на Европейския съвет беше кратко, но успешно. Обсъждахме енергетиката и също така дадохме нов импулс за а, теми, които бяха дълго време блокирани, а именно данъчните измами, отбягването на заплащането на, да, на данъци. Това беше различно от а, митинги, от заседанията за решаване на кризи. Ние сме на прав път. Нека да започнем с енергетиката и как тя засяга нашите потребители и нашата економика. Последната среща на върха през февруари 2011 година по този въпрос. От тогава насам бяха постигнати много беше постигнат напредък. Заедно с съвета приехме директивата за енергийната ефективност, която ще ни даде възможност да постигнем целите си за енергийна ефективност до 2020 година. Също времено света се промени от февруари 2011 година насам. Както казаха лидерите, ние сега сме в средата на една глобална енергийна революция. Необходимо е само да погледне човек от другата страна на Атлантика, за да видим, че има надпревара за енергийни цени и скоро Европа ще бъде единствения континент, който ще зависи от внос на енергетика и това не е комфортно нито за домакинствата, Именно за това съсредоточихме толкова голямо внимание върху нашите потребители, но и конкуренцията на чуждите фирми. Ако искаме да запасим ако искаме да запасим фабриките, заводите и енергетиката на Европа, е необходимо устойчива енергия. Ние в Европа нямаме на хоризонта промяна. В заключенията на Европейския съвет е, се стигна до заключение, че ни е необходим един общ подход, а не 27 различни подхода. И този общ подход има 4 точки. Първо, енергийна ефективност, приемането на директивата за енергийната ефективност е, беше даден даде тласък най-чистата енергия е онази, която не е консумирана, не е, потребе, не, не е потребена. Второ, единен енергиен пазар. Беше подчертано необходимостта от бърз напредък, отчетени бяха крайните срокове, заложени за 2014 и 2015 година за по-добра взаимосвързаност на нашата енергийна инфраструктура. За това третия, ми, третия ни приоритет са инвестициите. Не по-малко от 1 трилион евро до 2020 година в инфраструктура и в научно-развойна дейност. Connecting Europe може да бъде важен, особено в следващата многогодишна финансова рамка. Голяма част от инвестициите трябва да дойдат обаче от частния сектор. А, инвеститорите трябва обаче да знаят а, какво възнамеряваме да правим след 20 години. Тоест, необходимо е по-предвидима енергийна политика. Това е много деликатно, както виждаме от европейското гласуване в парламента. Продължават консултации на базата на Зелената книга на Европейската комисия. Европейския съвет приветства Зелената книга. Комисията ще направи по-конкретни предложения. След това през март 2013 година Европейския съвет ще гласува. Междувременно трябва да продължава подготвителната работа. Четвъртият ни приоритет, който е последния, е диверсифициране на енергийните източници. Държавите членки, които са намалили зависимостта си от а, един доклад, доставчик, виждат, виждат какви предимства дава диверсификацията. В сферата на възобновяемите източници на енергия, това е голям източник на работна заетост, се създават безопасни и устойчиви начини за изчерпване на всякакви ресурси, както конвенционални, така и неконвенционални. Един от тях е шистовия газ. Комисията ще продължи да оценява този въпрос. Това е отчета. отчетено е обаче в договор, че всяка държава членка ще избира свой собствен енергиен микс. И а, трябва да се придържаме към тези четири точки, трябва да следваме решенията на лидерите. Именно затова в заключенията подкреп... подчертахме необходимостта от по-добра координация и нашите енергийни решения са свързани с а, това а, бъдещите председателства да го преведат в действие. И а, а, комисията трябва до края на годината да анализира цените, за да се въведат данните в другите тематични заседания на съвета, повечето от които са свързани с въпроса за конкурентоспособността. Решихме да се върнем към енергийната политика още през декември, за да сме сигурни, че постигаме напредък в тази ориентация. Втория ни акцент на това заседание беше а, отбягването на данъч, данъците и данъчна измама. На този, този Европейски съвет беше различен. Защо? Имаше е, инерция, която се дължеше на серия скандарти в разли... редица държави. Е, правителствата трябва да вземат тежки решения, които засягат пряко а, живота на гражданите. Данъчните измами и неплащането на данъци е въпрос на а, данъчната система и доверието в нея. Стотици милиони евро а, липсват в Европа. Необходимо е да се ускорят и засилят дейностите. Именно затова реших да поставя този въпрос в дневния ред на Европейския съюз. Въпроса за отбягване на изплащането на данъци е въпрос, който не може да бъде решен от една едина, от една единствена държава. Необходимо е единство, необходимо е да бъдем обединени, ако искаме да спечелим битката срещу данъчните измами. Това е глобален проблем и само ако се обединим в Европа, можем да имаме водеща роля. През март Засегнахме този въпрос на срещата на върха посветена на данъчните измами и това беше импулс след години а, застой. Има вече движение, и а, засилването на това движение ще доведе добри резултати. И сега а, искам да ви докладвам първите конкретни резултати. Първо данъчните измами по ДДС. Лидерите очакват, че техните министри най-късно в края на юни ще а, подпишат редица мерки за бързо реагиране срещу данъчните измамници. Необходимо е спешно действие, за което съществува политическата воля. На второ място, трябва да знаете, че преди две седмици участвах за първи път в закуската на Екофин. Финансовите министри подчертаха, че е необходимо да се засили борбата срещу данъчните измами, върху въпросите на облагането, данъчното облагане на а, вложенията. при, призовават се Швейцария, Лихтенштайн, Сан Марино да спазват правилата. Това е много важен сигнал, защото откроява консенсуса в Европейския съюз след 5 години преговори, а сега вече сме заложили за крайен срок на тези преговори, край на годината. Трето нещо, което е свързано с предишните. Всички ние искаме Европейския съюз да настоява за автоматично споделяне обмяна на информацията, насърчаваме това в форуми като G8 и G20 и се радвам, че на временната инициатива на група държави членки е вече част от подхода на Европейския съюз. Автоматична обмяна на информация вече съществува в Европа. Тя трябва обаче да бъде засилена и разширена. Ревизирани директиви, за които ще бъдат предложени от комисията през юни, това ще представят основната рамка за данъчното законодателство на държавите членки. И на четвърто място редица въпроси, свързани с данъчното облагане на бизнеса. Всичко това изисква координиран подход в Европа и в света. Ние сме съгласни с това и тук зададохме крайен срок, край на годината за ревизирането на директивата, например, за пране на пари. Ще разгледаме тези въпроси, включително и данъчните измами през декември. Накрая, накратко обсъдихме ситуацията в Сирия и потвърдихме ангажимента си за намиране на първо решение. откроихме принципите от Женева от юни 2012 година. Помолихме външните министри да изготвят конференция за санкциите, които изтичат на, а, през юли направен беше призив за политическо решение в международна конференция. Съвета е, удължи с 12 месеца всички рестриктивни мерки, с изключение на ембаргото върху въоръжението. Бяха оточнени някои национални поли, е, политики. Е, Министрите решиха, че ще се върнат към въпроса преди 1 август тази година на базата на доклада на а, върховния представител по външните въпроси след а, разговорите в а, Женева. Много неща бяха обсъждани на съвета, бяха очертани крайни срокове допълнителна причина е, за насочването ни върху резултатите са и европейските избори. И преди да приключа, искам да споделя с вас една мисъл по нещо, по което беше повдигнато от вашия председател е, господин Шулц за младежката безработица. Юлския съвет ще бъде възможност да се мобилизират усилията на всички равнища около една обща цел, именно да се дадат на младите хора гаранциите, че ще бъдат или обучавани, или ще им бъде намерена работа 4 мес... до 4 месеца след като завършат училище. Това беше отразено от а, препоръка на съвета от 22 април им беше съобщено, че ще се споделят идеи за споделяне на най-добрите практики. В петък изпратих писмо до членовете на Европейския съвет и ги приканих да споделят идеи, да се ангажират активно с подготовката за Юнския съвет. В писмото си призовах и социалните партньори да действат съвместно. Един Европейски съвет по младежката безработица е приоритет. От много отдавна има 6 милиарда, които са предвидени е, за МФР. И трябва да сме сигурни, че тази инициатива е, ще бъде оперативна на 1 януари 2014 година за което ни е необходима подкрепата на Европейския парламент. Трябва да отговорим до участванията на милиони младежи, които участ... очакват от нас политически действия. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин председателю на Европейския съвет. Много ангажименти имаме, които трябва да изпълним до края на годината и сега давам думата на господин Жозе Мануел Бароза, който ще ни говори за толкова важната среща от миналата среща. Уважаеми депутати, господин председател, е, господин президент, Срещата протече в много делови дух и мога да кажа, че за разлика от много други нямаше много драма. Е, проблемите обаче имат много голямо отношение към настоящите предизвикателства. Важно е да сме сигурни, че вървим в правилната посока. По отношение на енергийната политика, това означава да търсиме по-интегрирана, ефективен, потребителски ориентиран, устойчив е, енергиен пазар и устойчиво енергопотребление. По отношение на данъчните измами и неплащането на данъци, това означава, че сменяме радикално контекста, т.е страните да работят съвместно, за да затворят всички вратички и да направят така, че всеки да дава своя принос към възвръщането ни по пътя на възстановяването ни. Заключенията на съвета могат да бъдат и по-точни и по-амбициозни на моменти, но има нов тласък, нова енергия за движение към тези проблеми и срещата на съвета добави към тази енергия. Сега трябва да работим за позитивни дейности и да прилагаме това, което вече бе решено. Дами и господа, дебата за енергетиката в съвета, е, на този дебат аз представих съответна е, пътна карта за енергетиката, защото е, има огромна разлика между цените на енергетиката, има много голяма разлика в пазарните условия – това определено налага повече действия на европейско ниво в този ключов е, отрасъл, който е ключов и за економиката и за растежа. И ако някой трябва да ни напомни колко важно е да се интегрира енергийния пазар, именно сега е момента. И ако е необходимо стимули за да работим в това отношение, Нека да дам някои примери. Примерите са за това какво се случва извън е, Европа. Ето, някои примери. 2012 година е, цените на газа за е, промишлеността в Штатите бяха 4 пъти по-ефтини, отколкото в Европа. В електричество, електричеството е два пъти по-скъпо. И а, е, в света съществува направара за ресурси. Европа трябва да работи в това отношение много бързо глобалната картина на енергопотреблението не е в полза на Европа. Ние можем да се адаптираме, разбира се, ако има политическа воля. Затова приветствам факта, че има обща подкрепа на съвета за сценария, който се нарича сценария без съжаление, т.е. да бъдат взети решения сега, които да бъдат приложими във всички бъдещи условия. Трябва да постигнем напредък в пет области. Първо, да се изгради вътрешния енергиен пазар, да се преодолеят съществуващите пречки и да се осигури равнопоставеност за бизнесите и потребителите. Второ, да се инвестира в иновации и в свързваща инфра... инфраструктура. Трето, да се търси по-голяма енергийна ефективност. Четвърто, да се търсят възобновяеми енергийни източници по-ефтини и по-ефективни. И пето, и търсене на нови международни енергоисточници. Тоест, ние търсиме европейска енергийна общност, защото макар че различните страни имат различна структура на енергопотреблението, те могат да действат съвместно, за да се търси сигурност на енергопотреблението и да се търси също така и доверие и възможности да решаваме предизвикателствата. Няма защо да припомням какви са предизвикателствата, примерно за изграждането на механизма за свързване на Европа или други програми. Е, има отделени средства, но трябва да внимаваме доколко жизнеустойчиви са тези програми. Защото в края на кращата теста не е в е, съдържащото се в заключенията на Европейския съвет, а в това как се прилагат тези неща. И ние трябва да работиме много смело и последователно в тази посока. По отношение на неплащането на данъците и данъчните измами, това беше другата тема на съвета и много се радвам на подкрепата на Европейския парламент за работата на комисията. Знаем проблема, знаем колко вреди той и знаем какво трябва да се направи. Повечето от необходимите предложения са на масата от доста време. Комисията направи предложение 2008 година, за да може да затвори всички вратички в директивата за спестяванията. Има също и е, мандат за преговори с, с, с съседни страни. Представихме и план за действие миналия декември. Имаме две препоръки за данъчни обежища, а също и за агресивно данъчно планиране от миналата година. Но а, драматични загуби а, разрушават успешните резултати и а, доказват, а, че страните членки трябва да вземат окончателни решения. И ето сега има нов стимул. Това се поддържа от не толкова приятните примери, които са дали в някои страни медиите. Аз Знам, че европейските лидери действат на базата на тези тласък. Ние упоменаваме приоритета на това, че трябва да има автоматична обмяна на информация и тя трябва да включва всички видове доходи. Това трябва да стане и нов международен стандарт. Това е добре. Но колкото и положително да е това настояване, комисията съжалява, че не се постигна споразумение за ясни срокове за пълно въвеждане на автоматичния обмен на информация в Европейския съюз. Във всички случаи ние няма да забавим действията си и ще дадем отново предложение за автоматичен обем на информация в бъдещите няколко седмици преди срещата на върха през юни. И накрая, Имаме вече мандат за преговор с Швеция, Лихтенштан, Монако и е, Сан Марино. И се надяваме да преговаряме с тях възможно най-бързо и интензивно. Приветствам ангажираността на Европейския съвет да се приеме директивата за спестяванията преди края на годината. Всички тези стъпки, според мен, са добри за европейците. Но освен това, ние сме наясно, че данъчните измами и неплащането на данъци са световен проблем. И затова Европейската комисия ще отвои своите усилия за създаване на глобални стандарти в това отношение, особено на ниво на Г8, където ще представляваме Европейския съюз а също и на ниво Г20 и в ОСЕ. Европа е пионер на идеята за автоматично обмен на информация и ние искаме това да се наложи като нов световен стандарт. Ясно е, че ще има много проблеми, няма да ги разглеждам в подробности днес, но е, този подход е много важен за борбата с неплащане на данъци и данъчните измами, да не говорим и за агресивното данъчно планиране. За да има успех един такъв общ световен подход, трябва да има и прозрачност в отчетите на световните корпорации. Искам да споделя следното. Когато се поставя тази тема в Европейския съюз, трябва да се отчита следното, че ако искаме да бъдем ефективни ние трябва да работим заедно. Трябва заедно да изграждаме европейска рамка. Това, което се прави на национално европейско ниво, е, може да бъде е, устойчиво единствено ако се изгражда заедно. Тоест, ние трябва да използваме общностния подход. В противен случай винаги ще има е, пропуски и вратички. В този момент всички наши политики трябва да бъдат насочени за създаването на е, работни места, за възможности за младите. Това също е проблем, но смятам, че по този въпрос има също положителен тласък. Той ще бъде разгледан на съвета през юни и е поставен този въпрос много е, високо в дневния ред. Липсата на умения е много голям проблем. Е, интернет економиката, зелената економика, всичко това са области, където трябва да се инвестира в е, умения, защото става дума за ново развитие в економиката. Устойчиви политики на ниво страни членки трябва да създават възможности, а не пречки. Трябва да се ангажират и публичните, и частните партньори да се могат мобилизират ресурси и финансови инструменти на европейско ниво, включително банката за инвестиции, както и възможности на национално ниво, там където те съществуват. Трябва да се отпускат средства на бизнесите, предприемачите и работещите, така че да се развиват нови е, компании, нови работни места. Младите хора трябва да могат да влизат на пазара на труда, за да се създава растеж. През последните две години Европейската комисия се бори да сложи борбата с безработицата в, в, в е, високо в дневния ред. Е, ние очертахме проблемите с, е, с стратегия 2020. Приехме и пакета за младежка заетост през 2012 година с съответната програма за младежки гаранции, където на всички млади хора между 18 и 25 години трябва да се предоставят възможности за образование или професионално обучение. Комисията работи бързо, за да може да създаде реални възможности за инициативата Младежка заетост, за да се обърне конкретно към младежите, не само да създава само структури и системи. В край на кращата обаче тази инициатива още не е одобрена и комисията се безпокои, че трябва да се завърши този процес със съответното законодателство. Също така от Европейския социален фонд и други фондове ще се отпуснат съществени средства. Европейското полугодие и други механизми има възможност да се работи с страните членки да се направи така, че там също да се обръща внимание на младежка безработица и да се сложат като приоритети програмите за младежка заетост. Стратегията за младежка заетост са ключов момент от е, е, системите за растеж. И ние нямаме време, трябва бързо да се одобрят е, тези предложения. Нашите е, граждани имат законни очаквания, е, институциите и политическите лидери на всички нива да се възползват от всички възможни начини да се решават проблемите. Затова ние трябва да продължаваме с нашата работа с все по-бързи темпове. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на председателя Баросо. Сега, начинът по който процедираме в подобни заседания е, че предвиждаме изказвания от оратори на, от името на съответните си групи. Първия е Пауло Ранжел, който ще говори от името на ЕНП. Е, има, разполага с 8,5 минути. Господин председател на президента, господин председател, дами и господа, е, миналата седмица Европейския съвет се обедини и говори по въпросите на данъчните измами. Е, това е много важно, тъй като всяка година Европа губи повече от 1 милиард евро и е изключително важно да се обсъждат въпросите за а, сигурността, за здравеопазването. Това са впечатляващи числа. И а, за това бяха раз, разгледани въпросите, че трябва да се говори за Необходимо е също така да се отчете, че Европа има, иска да постигне осезаеми резултати с истинско европейско лидерство. Сега нека да поговорим за данъчните обежища. Те отклоняват 14 милиарда евро годишно. Повечето от тях са в Европа. И ако те не са непременно в Европа, те са в европейски протекторати. И тук се задава въпрос за последователността, за логичността. Да си представим, че ако всяка година само 20% от това, което се печели, се губи. Какво може да се спести? Ние в момента обсъждаме следващата финансова рамка една многогодишна финансова рамка, която а, изисква автоматична размяна на информация за данъчните системи на държавите членки. И мисля, че е много важно да се разшири а, и да се засили, да, да се реагира по-твърдо на данъчните обежища. Също така, а, също така е необходимо да се отчетат скритите европейски активи. Това е борбата срещу данъчните обежище, което ще облагодетелства нашата обща европейска политика тър... крият се средства, които би трябвало да увеличат а, тъй наречената европейска политика. Значи, идеята е да се облагодетелстват всички, а не само Пауло. Необходимо е да се задълбочи економическата прозрачност, ние трябва също така да доведем до край цитирането на доводите. Е, шесте мерки, двете мерки, е, това е необходимо, за да постигаме економически ефикасен съвет и да избегнем шока на бъдещето. Трябва да отидем и по-нататък, защото економическата политика няма да бъде реална и ефикасна, ако не разгледаме въпроса за данъчните системи в Европа. За решаването на кризата не е необходимо само да се борим срещу а, данъчните обежища. Трябва да се създаде една истинска европейска система на данъчна система. В противен случай ще повторим същата грешка, която беше направена с единия пазар а, и също така резултатите още от 1992 година а, се очакват, по тях се работи. Нашите граждани с, печелят от а, гарантираната в Европа свобода. Но а, договор, римският договор не беше подписан, не беше ратифициран от всички, необходимо е данъчна координация, обща данъчна администрация, истински банков съюз, бюджетен съюз. Освен това обаче във всяка държава съществува отделна данъчна система и съвсем накратко не би трябвало да загубим последователността и а, вътрешната връзка. Искам, до тук говорих на френски, защото това беше от името на господин Жозеф Тол. Сега позволете ми да говоря на собствения си език, защото искам да говоря за финансовите помощи. Ще говоря на португалски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мисля, че е очевидно, че ние трябва да приветстваме постигнатия напредък на последния Европейски съвет. Това беше само старт, обаче много по-малко, отколкото необходимо необходимо. Изграждането на Европейски съюз означава в дългосрочен и краткосрочен план, бюджетен, паричен съюз, трябва да се борим срещу данъчните обежища, истинска данъчна хармонизация, която ни дава възможност наистина да създадем истински вътрешен пазар и ще създаде доверие в целия Европейски съюз. Ако имаме данъчна хомогенност, особено в еврозоната, в данъчната сфера, това не би трябвало да спира създаването на данъчни стимули би трябвало да изграждаме повече работна заетост, но разликите в данъците в Европейски съюз, липсата на прозрачност, липсата на разбираеми критерии увреждана Европа, ако погледнем държавите, които страдат най-много, да кажем, моята държава, Португалия, би трябвало да има данъчни дерогации в данъчните стимули за инвестиции вътре в Европейския съюз, хармонизиране на данъците, последователност на данъците, кохезия. да означава една единствена рамка. Това означава най-богатите държави да имат много по-благоприятни системи, отколкото държавите, които са в затруднено положение. те трябва да получат, да постигнат данъчни стимули чрез своите парламенти за да може данъчната система да бъде по-конкурентоспособна и това да бъде използвано като инструмент за държави, които не са в добро състояние. Необходимо е да се създадат а, а, възможности за а, последователни критики критерии. Ако имаме рационалност и прозрачност в европейската данъчна система, ще бъдем в състояние да позволим на държавите, които най-много страдат, да въведат една привлекателна система, за да може те да започнат да преодоляват дефицитите с които се сблъскват. Искам да помоля сега председателя на съвет и председателя на комисията, както и двете институции, да приемат този дух и да въведат амбициозни данъчни реформи, особено тогава, когато говорим за корпоративните данъци в държавите, които получават финансова помощ, като моята държава. И само чрез премахването на избягването на данъчното преките плащания и борбата срещу данъчните измами, ще можем да бъдем в полза на най-бедните региони в Европа. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря, Пауло. Колегас, que intenten ajustarse ал tiempo. Моля колегите да се опитат да се придържат към отреденото им за изказване време, за да и приключим на време но социалистите са много щедри, когато става дума за нашите събратя от НП. Не бива обаче прекалено много да се възползвате от тази ни щедрост. Думата има господин Свобода от името на групата на социалистите и демократите. Имате 6 минути. Господин Ранхел днес изложи неща, за които вече се обявихме още преди 2-3 години. Някои държави се нуждаят от повече време. Господин Ван Ромпой, вие заявихте, че срещата на Европейския съвет е била кратка, но резултатна. Съгласен съм с вас. Наистина срещата бе резултатна, но никога не можем да постигнем достатъчно добри резултати по отношение на енергийната ефективност. И нека ви обясня защо. Вече от години се борим за създаването на Европейска енергийна общност, но членовете на съвета не вземат отношение. Добре е, че най-накрая вече започват работа по този въпрос. От години се борим за вътрешен енергиен пазар. Години наред не бяха предприемани действия по въпроса. Добре е, че най-накрая се работи. Вчера разговарях с представители на най-големия стоманопроизводител в моята страна и те ми разказаха за една производствена мощност за високо обогатени руди. Те смятат да я изградят не в Европа, а в Съединените щати. Именно защото цените на енергията в Европа са прекалено високи, не поради други причини. Трябва да работим за намаляването на цените на енергията. Да се надяваме, че комисията ще излезе с сериозни законодателни предложения, в които да отчита и екологичния аспект. Много важно е също така да се стремим към енергийна ефективност. Знаете ли, господин председател на комисията, отколко месеци вече се борим за въвеждането на цели с задължителен характер. И в тази си борба трябваше да приемем някои компромиси. Едно са думите, друго са делата. Няколко думи за укриването на данъци. Господин Барозо, Заявихте, че преговорите с Швейцария и останалите държави ще се основават на преработената директива за данъчното облагане на доходи от спестявания. Но не мисля, че хората в Люксембург и Австрия са разбрали това ваше намерение. Тъй като че ли смятат, че ще започнем преговорите и след това ще видим. Не ще възприема думите ви буквално. Ще трябва да започнем преговори въз основа на преработената директива за данъчното облагане на доходите от спестявания. Трябва до 2020 година да се намали размерът на пропуснатите приходи от данъци. Трябва да упражняваме по-строг контрол върху международната дейност на големите дружества. В медиите много широко са отразени методите, които те използват за укриване на данъци в особено голям размер, изнасяйки дейността си извън Европа. Трябва да предприеме много по-строги мерки срещу всички, които подпомагат укриването на данъци и най-вече срещу банките. Сега ще се спра върху нещо, което е много важно за нас, а именно безработицата сред младежите. Много се радвам, господин Барозо, че повдигнахте този въпрос. На какво сме свидетели в момента? Изключително активни действия след като години наред сме си затваряли очите пред безработицата сред младежите, изведнъж трябва всички масово да предприемем действия. Германското правителство помага на Испания, на Португалия, на Гърция. 5000 души ще участват в програма, организирана от германското правителство. 5000 от общо 3 милиона души. Похвална е тази мярка, не искам да я критикувам – но не може само някои отделни правителства изведнъж да открият християнското в себе си и да протегнат ръка към младите хора. Необходима ни е политика на общо европейско равнище. Правилно казахте, че сме свидетели само на думи, но не и на дела, в това число и по отношение на европейския бюджет. По многогодишната финансова рамка са предвидени 6 милиарда евро. 6 милиарда евро за срок от 7 години. Знаете ли какво е това? Дупка в океана. Това са средства, с които не можем да постигнем нищо. Може да попълним действително дупката в бюджета, но ще трябва да се намерят средства и след изтичането на този 7 годишен период. Безработицата сред младежите няма просто е така да изчезне през 2015-2016 година. Вече се провеждат срещи на високо равнище в Испания. Добре е, че се повишава информираността за мащабите на проблема, но при все това е необходима общоевропейска политика. Преди година взехте решение за пакта за растеж. Какво е предприето до момента? Взехте решение и за гаранцията за младежка заетост. Какво сте направили по него до сега? Нека държавите членки подплатят думите си с дела. В края на мандата си, както тук в парламента, така и в комисията, трябва да можем да се изправим пред младите хора и да им кажем, че сме отстоявали тяхната кауза, че сме се борили за тях. Това ще е същинското изпитание, на което ще бъдем подложени и нека отговорим на очакванията и помогнем на младежите в Европа да си намерят работа. Благодаря на Ханес от името на демо... либералите госпожа Валяна. Да, да, Господин председател Ван Брой, вашето изказване дава е, чувството, че политиката на Европейския съюз за енергетика не успява. Не само, че цените са три пъти по-високи от тези в Штатите, но независимо от политиките ни за борба с климатични промени, се качват е, емисиите на парникови газове. Всичко това трябва да се промени. Нашата политическа група АЛДЕ счита, че единствения начин да се преобърнат тези тенденции е да има яснота на пазара за инвеститорите. До, кога, до момента, до когато не е ясно каква ще бъде законодателната рамка, тогава ще има, до тогава ще има и колебания за инвестиции в устойчиви енергийни източници. Когато става дума за нови технологии, за газ, трябва да бъдем много по-конкретни, а не само да намекваме. Срещата на съвета, според мен, е, щеше да е отлична възможност да се създаде яснота за инвеститорите, но смятам, че тази възможност бе пропусната. Няма да могат да се постигнат промени на политиките на страните членки. Три момента искам да очертая. Първо, говорите за приоритет за прилагането на третния пакет за енергетиката. Честно казано, малко е късно вече. Както каза господин Баросо, пакета за енергетиката, пакета за борбата с климатичните промени, те бяха от предходния мандат. Въпросът е какво е сега изпълнението. И е, да казваме сега, че тези неща са приоритет, добре, обаче трябва да има конкретни е, действия. Единният европейски пазар за енергетика далеч не е реалност някои е, страни членки все още не са транспонирали съответното законодателство и считам, че съвета трябва да упражни натиск върху тези страни, които препятстват изграждането на единния вътрешен енергиен пазар. Вие сте прави, че трябва да има инвестиции в интелигентни инфраструктури, за да може да има достъп на доставки на енергия на добри цени. Но Въпросът е каква, е, какви дейности конкретно се извършват за е, инструмента за свързване на Европа. Първо, е, предложените 9,9,5 милиарда бяха намалени на 5 и нещо. Второ, имаше предвидени 200 милиарда инвестиции от частния сектор, но сега се поставя таван на използването на финансови инструменти за кредитиране. По този начин не могат да се финансират приоритетите, формулирани във вашите заключения. Затова трябва да преразгледате позициите си по финансовия пакет който ще бъде отпуснат в многогодишната финансова рамка за инструмента за свързване на Европа. Е, трето, е, по отношение на заключенията за политиките, вие е, вадите извода, че инвестициите в енергийна инфраструктура трябва да идват от пазара и трябва да има либерализация. Но, ако считате това, тогава ако считате, че финансирането трябва да иде от пазара, трябва да подпомогнете подобни инструменти. Инструменти, които да могат да набират инвестиции от пазара. Съветът трябва да подкрепи инструменти като проектовите облигации, например. Благодаря. Следващият ни оратор е госпожа Хармс. Благодаря, уважаеми господа председатели, уважаеми колеги. На последната среща на високо равнище настъпиха някои промени във връзка с данъчното облагане. И според оценката на моята политическа група бе поставен краят на банковата тайна. А с това в бъдеще, нека поне се надяваме, ще бъдат предотвратени данъчните измами и укриването на данъци. От друга страна, съветът не можа да се споразумее за мерки, с които да предотвратим отклоняването от данъчно облагане от страна на големите корпорации в онези държави, в които действително реализират печалбите си. В Европа се наблюдава данъчна конкуренция под формата на данъчен дъмпинг. Не може да продължаваме по този начин господин Ван Ромпой. Не ми е ясно какво имахте предвид, като казахте, че до края на декември тази година трябва да се решат всички все още неизяснени въпроси. Доколкото разбирам, тогава ще бъдат обсъдени още веднъж всички неизяснени въпроси. В заключенията на съвета не се споменава краен срок за тяхното решаване. Любопитна съм какво е и становището на съвета във връзка с предложението на Комисията по економически и парични въпроси за така наречения подход на докладване по страни. Комисията по економически и парични въпроси в лицето на Шаран Боулс предложи действия по две директиви. Директивата за прозрачността и директивата за счетоводната отчетност. Говорихте за революция в областта на енергетиката. Съжалявам, че отново трябва да съм толкова категорична, но мисля, че по-скоро сме свидетели на контрареволюция. Всички разумни предложения на господин Пибалкс от времето на последния мандат. В момента явно се поставят на карта от съвета и комисията. Абсурдно е, според мен, да се водят разисквания за субсидирането на нови а, атомни електроцентрали. Още по-абсурдно е да се смята, че колкото по-ефтина е електроенергията, толкова по-добре ще функционира електрониката, е, економиката, извинете. Шистовия газ може да бъде доставен за известно време на ниски цени – но според мен Европейската комисия заедно с съвета се отказва от една разумна политика в областта на енергетиката в името на краткосрочни доставки на шистов газ. Така ще се стигне до един много опасен балон. Ще се спра и върху една трета тема, която не е толкова свързана с решението на Европейския съвет, а с решението на министрите на външните работи. Става дума за Сирия. Аз съм доста песимистична по отношение на Сирия. Не сме обсъждали подробно тази тема в моята политическа група, но моето впечатление е, че ако действително след август месец Великобритания и Франция заедно с Русия, три от постоянните членки на съвета за сигурност на ООН започнат надпревара във въоръжаването в Сирия, то ще се стигне война, до война, която се води от подставени противници. Мисля, че имаме време само до месец август. Тогава изтича оръжейното ембарго. Имаме време само до месец август, за да предотвратим един подобен сценарий. Надявам се, че госпожа Аштън и министрите на външните работи най-накрая ще предприемат действия, за да предотвратят един подобен обрат. Благодаря на госпожа Хармс. Критикуват ме за това, че изключвам микрофоните на ораторите, преди да са си довършили изречението. Но проблемът с немския език е, че изреченията са много дълги. Вечно трябва да чакаме, докато се стигне до глагола. И така като че ли германските колеги искат да ми попречат да им изключа микрофона. Господин Калана, от името на ЕКАРЕ. Надявам се, че нашите изречения ще ги чуват, защото глаголите не идват накрая. Едно проучване на общественото мнение в моя избирателен е, район показа, че хората най-много се вълнуват в момента от високите цени на енергетиката. Подозирам, че вие във вашите райони ще имате същите реакции и това не е толкова странно. От 2005 година е, цената на електричеството за домакинства в Япония, е, цената на електричеството се увеличила с 1%, в Штатите с 5%, в Европа 29%, в Обединеното кралство 28%. Така че е, не виждаме някаква голяма промяна на хоризонта. А приоритетите, изброени от съвета енергийна ефективност, единен пазар, инвестиции и диверсифициране на източниците, могат да бъдат постигнати с гъвкавост в е, законодателството и с съответни стимули а не е, според мене с произволни цели и еднозначни решения за всички. Тези цели са измислени за пресата в момент, когато индустрията в Европа се затваря, когато няма с какво да бъде заменена. Много от законодателството в тази област ще си остане, след като всички тук е, ще напуснат постовете си, но ние трябва да намерим начин да предотвратим е, паниката, свързана с е, енергията в бъдеще. Повечето е, журналисти, е, е, когато скоро се срещах с тях, искаха да говорят за зехтина, не за нефта. И комисията не беше е, е права да налага забрана of the of the EU that they think в... Това бе и показателно за европейския менталитет е, тази забрана за сервиране на захтин в е, повторно употребяеми бутилки в е, ресторантите. Смятам, че подобни неща трябва да се решават с разум, а не с е, натиска на лобисти. А усилията за справяне с укриването на данъци не следва да води до хармонизиране на данъчните режими, защото подобна хармонизация никога не води към положително развитие, а само към отодъжняване на ситуацията. Затова много се безпокоя от бележките на председателя на парламента господин Шулц, който каза, че в Европейския съюз има състезание по отношение на данъчното облагане, което не е добро, затова трябва да има минимални стандарти комисар Шемата мисля, че е на път да направи предложение в това отношение. Надявам се, че не е цитиран правилно господин Шмидт, Шуц. Надявам се, че няма планове да се въведат подобни унифицирания защото това, примерно, няма да помогне на Ирландия да се справи с рецесията. Всяко хармонизиране и въвеждане на минимални нива на данъци, според мен, ще е економическа грешка. Ако страните искат да въвеждат данъчна ставка, която не е конкурентно способна, това си е техен проблем, но нека да не смъкваме всички и да ги водиме до френското ниво на е, разрушителна политика, която води президента Оланд. Eh, Благодаря, господин Калахън. Сега от името на групата Европа за свобода и демокрация, господин Сперони за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Заключенията изглеждат уместни, а не толкова ефективни решения. Нека да видим какво ще стане, когато бъдат приложени. Това, което според мен обаче е необходимо за Европейския съюз е ангажираността на гражданите. Ако се игнорира народната воля, освен по време на избори всеки 5 години, не е изобщо положително. Недоверието, на, не, не, недоверието към европейските институции, към шенгенската зона, към еврозоната расте. За някои хора това е добро, за други не, но то така или иначе ни засяга всички и не чрез решения спуснати отгоре надолу, които са бюрократични по своето естество, ще накараме нашите граждани отново да си възвърнат доверието към Европа. Това ще стане, ако те се ангажират. Трябва да правим смелост, да не ги третираме като поданици, като пасивни пациенти, а да бъдем, например, като Швейцария, която по-добре се справя от нас с, кризата. Тя не е в еврозона, не е в Европейския съюз, има си свои закони, но има референдуми, които е, означават нещо. И нека да започнем референдум, например, за еврото, така че онези, от които зависи суверенитета, да кажат какво трябва да се направи. Това искат хората в партията, която аз представлявам. Те искат истинска демокрация тук в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Сперони. А сега от името на Обединената девица, е, е, левица госпожа Зимер. Госпожа Зимер. Господин Барозо, заявихте, че е важно да знаем дали решенията на съвета ще ни отведат в правилната посока. Явно вие смятате, че възоснова на тези решения сме на прав път. Според мен, по време на срещата на съвета станахме свидетели на един вид смяна на парадигмата. Има смяна на парадигмата и в заключенията на съвета, които поставят ударението върху просперитета, растежа и заетостта. И според мен Промяната в последователността на тези съществителни е свидетелство за промяна в парадигмата. Все повече се обострят социалните проблеми, увеличават се мащабите на социалната изолация, разрушава се околната среда. И всички тези проблеми се отразяват неблагоприятно върху конкурентоспособността. Едно от предизвикателствата, пред които бе изправен съветът на последната си среща, бе да се пребори с разрушаването на околната среда. Но нямаше нищо конкретно в заключенията във връзка с намаляването на цените на енергията. За кого ще намалеят цените? За големите производители или за потребителите? 50 милиона европейци в Европейския съюз нямат средства за да си заплатят сред... сметките за енергия. В заключенията се говори за сигурност на доставките, за енергийна ефективност, но тези мерки не опазват гражданите от опасността да не могат да задоволят потребностите си не предотвратяват разрушаването на околната среда. Въпросът всъщност е кой произвежда енергия и за какво. До този въпрос се свеждат всички останали. До този въпрос се свеждат и въпроси като този, защо Европейският съюз трябва да работи в областта на данъчното облагане, например, за да приложи стратегията си за устойчивост мисля, че не си поставяте правилните въпроси. Трябва да си поставим въпроса за регионалното производство на енергия, например. Да сведем всичко до производството на енергия в името на гражданите. Това биха били устойчиви решения, насочени към бъдещето за укриването на данъци и данъчните обежища. Да, добре е, че се предприемат вече някакви действия, но всички знаем, че те не са достатъчни. Ако се надяваме, че все още не оказващите съдействия държави в един момент ще проявят готовност да ни сътрудничат, в това число и трети държави, то няма да постигнем много. Няма да постигнем много, ако само се надяваме. Позволете ми няколко думи за безработицата сред младежите. Господин Барозо, казахте, че се опасявате, че в рамките на законодателния процес не се поставя достатъчно акцентът върху безработицата сред младежите. Кажете това на колегите си от съвета. Освен това, предвидените 6 милиарда в никакъв случай не са достатъчни. Според МОД са ни необходими поне 21 милиарда. Благодаря. Думата има господин Вандерступ, независим депутат. Имате две минути. С това ще приключим първия кръг от изказвания. Имате думата. Господин председател, аз съм един от е, независимите депутати. Не се изказвам от името на всички. Искам да коментирам а, това, което се разбра миналата седмица, че никога в Европа не е бил толкова ниско нивото на поддръжка а, за Европа. Просто хората им омръзна. А, Европа не постига нищо. в западните страни идват емигранти от Среден и Централна и Източна Европа хората са уморени от това, че политиците нямат представа какво се случва в ежедневния живот, данъците са високи, еврото отслабна заради реформите, но тук служителите на европейските институции си живеят прекрасен живот – им сто има е, много служители, които е, печелят, е, европейски служители, които печелят повече от холандския министр-председател. Аз е, задавам е, често въпроси да получа конкретни цифри в това отношение, но не, нямам конкретни, не получавам конкретни от, отговори. 3000 души нетно получават заплати по-високи от е, министър-председателя на Холандия. А пък ако говорим за брутната заплата, може би ще стигне, тази цифра ще стигне до 10 000. Е, надявам се, че е, подобна информация е предоставена на нашия министр-председател, който е поискал. Може ли да потвърдите, господин Барозо? Имате ли данни? Колко от служителите, които работят за Европейския съюз, е, получават повече от 44 000 евро, включително всички добавки за партньорите им, така нататък. Как точно е, се е, отчита и този данък солидарност, който се предвижда? Има ли, действително оговорили ли се за над 10 000 души или не? Много държа да се получи тази информация, защото хората трябва да я знаят. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на господин председателят на Европейската комисия. След това ще дам думата на председателят на съвета и е, в обратен ред на изказалите се от името на политическите групи. Господин Барозо първо. Благодаря, господин председател. Първо искам да задам, да отговоря на зададените въпроси, които бяха обаче включени в дневния ред на съвета а не допълнителните въпроси. С удоволствие ще ви отговоря, ако ги зададете в писмена форма до комисията. Сега темите, които обсъдихме, данъчно облагане, енергетика и до някъде работна заетост. Сега по, въпрос, по въпросите и бележките на госпожа Хамци, госпожа Цимер, не смятам, че има промяна в парадигмата. Не смятам, че е, изоставяме ангажимента си към устойчивостта. Това, което се случва е, че се случиха някои важни промени в ландшафта на международната енергетика. И е, обсъждането в Европейския съвет е, се отнасяше за това. Енергийната карта днес не е същата, както преди 5 или 7 години. Комисията стои в общи линии зад всичко, което, беше, което е предложила в сферата на енергийната политика и е, политиката по климата. Не трябва да се предаваме. Същевременно обаче трябва да видим какви са новите ограничения на международната конкурентоспособност. Световна използването на, на нови ресурси в глобален мащаб, включително в щатите, използването на шифт шистови газови находища се отразява и на Европейски съюз. В Европа обаче има ниски нива на инвестициите. Аварията в Фукушима също така повлия енергийната политика на някои държави членки и това се отразява и в истински действителни стъпки незавършения вътрешен пазар на Европейския съюз пречи на нашата конкурентоспособност и това може да доведе до фрагментация, не толкова до единство. Това а, беше отразено и на Европейския съюз. В моето изказване аз казах, че може да се направи много на европейско равнище. Завършването на е, енергийния пазар, повишаване на енергоефективността. Аз насърчавах тази идея ако, например, има революция на шистовия газ в Штатите, ние трябва да имаме революция на енергийната ефективност. Трябва да се инвестира повече в ВЕИ, но също така трябва да говорим с един глас на международно равнище. Особено приветствам факта, че Европейския съвет призна основната роля която могат да изиграят политиките за климата и за енергията до 2030 година и насърчи Европейски съвет да разгледа възможностите за енергийната политика до, до март 2013 година. Също така ще приветстваме работа по този въпрос. Ние обсъждаме в момента, каква би могла да бъде рамката на политиката след 2020 година. Когато обсъждаме това с промишлеността в цяла Европа, а, те настояват на предвидимост на инвестициите и се опитваме да съчетаем всички тези ценности и цели устойчивост, конкурентоспособност. А сега нека да кажа няколко думи за Шенген. Сега и за е, енергетиката и за шистовия газ. Смятаме, че държавите членки трябва да гарантират дейностите по тази а, тема да отговарят на европейските изисквания за запазване на а, здравето на хората. Правилата трябва да са ясни, като същевременно да се а, създаде увереност в широката общественост, че се вземат всички мерки за защита на здравието, за безопасно извличане на шистов газ. Тази инициатива трябва да приключи до края на тази година. Всички тези опции внимателно се изследват като част от това начинание в тясно сътрудничество с държавите членки, с гражданското общество. И това беше информацията, която исках да ви дам по този въпрос. И така, парадигмата не беше променена, поне аз така тълкувам заключенията на Европейския съвет и духа на този съвет, защото аз участвах на дискусията. Вярно обаче, че се постави по-голям акцент на въпросите за конкурентоспособността, но не виждам този акцент да противоречи на акцента, който поставяме върху устойчивостта. Трябва да разгледаме, разбира се, новите данни, свързани с економическата конкурентоспособност на Европа в резултат на променещия се економически ландшафт. Един по-широк отговор. Искам да приветствам казаното от Пол Ранжел – аз, доколкото разбирам, Пауло Рожел не предлагаше е, данъчната система на Европа да стане уеднаквена. Това нито възможно, нито вероятно е желателно. Ние сравняваме различни данъчни системи, но е вярно, че тогава, когато става дума за неплащане на данъци и данъчни измами, трябва да разглеждаме въпроса на европейско равнище и да предприемем агресивно данъчно планиране. И както каза Пауло Раншел, е, необходимо е да се избегне е, уеднаквяващо решение – загрижеността, като беше изразена за най-бедните и най-уязвимите райони, естествено е взета предвид от комисията. Насоките за държавните помощи в момента се преработват. Ние положително дискриминираме, като въвеждаме някои положителни данъчни стимули защото става дума също така и за равнопоставеност и за справедливост. Искам да откроя някои неща, които бяха повдигнати от председателя господин Варампой, но включително казаното от господин Свобода за младежката безработица. Нека да бъдем честни. А, не, напоследък се множат инициативите, аз ги приветствам наистина е добре, че капитали, които в Европа а, бяха пасивни, сега работят активно за получаване на политическа ангажираност. В Германия, например, има много експертно познание за активна политика сред младежите. И аз приветствам всички капиталовложения, а, които работят за постигане на по-добро сътрудничество между държавите. Но това не би трябвало да бъде в общърб на евро... подходите на Европейската общност. И нека да дам само един пример. В 2011 година Европейската комисия предложи е, политика, даваща грам, гаранции в директивата за Европейски социален фонд. Това предложение беше отхвърлено от Германия, Дания, Швеция и Великобритания. Те го отхвърлиха. Сега идеята и новата сделка, така да се каже, е много близка. Именно въвеждане на гаранции чрез европейски инструменти. Добре, ама нямаше ли да бъде по-добре, ако го бяхме приели по-рано и да имаме гаранции на европейско равнище? И на това трябва да настояваме. Искам да бъда съвсем честен с вас. Когато се насърчават нови инициативи, когато не са изпълнени старите инициативи, не създава доверие. Европейската комисия ще настоява за прилагането на вече взети решения, като младежките гаранции в много държави членки те отскоро са приети, както и предложението на комисията с много силна подкрепа на Европейския съюз. Но нека да приемем това, което вече сме приели. Нека да бъдем сериозни. От това зависи доверието към европейските институции. Много често ние вземаме решение след това тяхното прилагане се забавя много и гражданите не виждат тези решения, които са взети на високо равнище, да бъдат изпълнени на място мисля, че съществува духа за изпълнение на решенията на Европейски съвет и трябва да изградим консенсуса в навечерието на Юнския съвет, който ще разгледа въпросите на растежа и работната заедост. Благодаря. Благодаря, господин Барозо. Думата има господин председателят на съвета, господин Ван Ромпой, за отговор на въпросите. Омио! Благодаря. Ние сложихме на дневния ред две теми – енергетиката и данъците. Това са темите, където националната компетентност е от изключително значение. За енергетиката така наречената структура на енергопотреблението си е от национална компетентност. А за данъците съществува правилото в повечето случаи, да не кажа във всички, е, че решенията се вземат с единогласие. Тоест, ние по някакъв начин сме е, възпрепятствани, когато се разглеждат тези теми, защото правомощията по тях си остават на национално ниво. Но от друга страна, напълно добре осъзнаваме, че не можем да е, решим проблемите с укриването на данъци и данъчните измами. Не можем да е, решиме да преодолеем разликите в цените и доставките на енергетиката между страните е единствено на национално ниво. Тоест, от една страна сме наясно колко е важно европейското ниво, от другата страна сме е, възпрепятстване от е, националните е, прерогативи. това е първо. Второ, Независимо от факта, че мнозина от вас е, поставиха акцент е, върху това, че има нужда от действия на европейско ниво, трябва да пълно да сме наясно и нека да го припомня, макар че това се знае, че дори преди е, финансовата криза имаше големи различия между страните членки. Сега е, говоря за укриване на данъци и данъчни измами. Като видим цифрите за това какъв е мащаба на е, паралелния пазар на черната економика, разликата между страните членки са огромни. И е, можем да се борим с този проблем на европейско ниво, но това не означава, че и е, на национално ниво не могат да се вземат много решителни мерки с е, изключително впечатлителни резултати. Така че, независимо, че сме наясно, че е, европейското ниво има своята роля, не трябва да забравяме, че също толкова важни са и националните компетенции. А ще се отнася до е, безработицата на младите? Още преди кризата, далеч преди кризата, имаше голяма разлика в нивото на безработицата сред младите. И тук отново действията на национално ниво могат да бъдат плодотворни. Трябва да слагаме акцент предимно върху действия на национално ниво. Не искам да ви оставам с впечатление, че на европейско ниво не може да се постигне нищо или се постига малко, но е, държа да кажа, че трябва да се действа на различни нива. Трето, много се радвам, че е, отворихме темата за данъчни измами и откриване на данъци. Тя се, по нея се говори от много години. Но откакто тя бе оставена в дневния ред на Европейския съвет, е, тази дискусия набра темпо. Е, стигна се до едно ново ниво на интензивност на дискусиите. И именно това беше целта затова и сложихме тази тема в дневния ред на Европейския съвет. Това подтикна и министрите на финансите да предприемат съответни инициативи, както и ръководителите на държавите да вземат съответни решения. И такива решения бяха взети. Както се каза, от няколко, преди няколко месеца комисията юни През юни комисията ще представи е, проект за директива за автоматичен обмен е, на информация. Разбира се, до вече е, на ниво на доходите имаш, има такива инициативи, но тук става дума за всички видове източници на доходи. Т.е. това е нещо съвсем ново. И е, именно на този съвет постигнахме този е, напредък. Разбира се, е, това е, бехме подпомогнати от инициативата на петте министра на финансите. Е, тази инициатива няма да си остане ограничена до няколко страни. Тя ще е, стигне, е, ще остане инициатива на европейско ниво, на ниво 27-28 страни членки с предложението на комисията през юни. Имаме е, много твърд е, накрая, имаме мандат за преговор с Швейцария и останалите е, страни след години дискусии. И в точка 10 бе от заключенията, цитирам, съдържанието като се отчита това, което бе постигнато и е, преразгледаната директива за доходите, Европейския съвет настоява да се е, постигнат съответните действия преди края на годината. Тоест, е, създава се връзка. А по отношение на преразглежданата директива за доходите, трябва съвета да излезе с заключение преди края на годината. Този параграф Б бе обсъден в много големи подробности и мога да ви кажа, че той стигна много по-далеч, отколкото се предполагаше. И в тази област също бяхме блокирани от години, но ето сега постигнахме напредък. Също говорихме за предложението за измен... из... промяна на директивата за обмяна на нефинансова информация и за големите групи и компании. За банките е, запознати сте, е, имам, стигнахме вече до там, благодарение на директивата за капиталовите изисквания 4. Това е директивата, която ни дава по-голяма ниво на прозрачност. Тук говорим а, сега за директива за нефинансови а, отрасъл и е, също става дума за една друга директива за прозрачност и отчетност. Тя е цитирана и в заключенията. Ако е, със законодателите считат, че е, има нужда да се засили елемента на прозрачност, нищо не ги спира да направят това в консенсус с съвет. За данъчните обежища е, мога да цитирам, това не е единствения случай. Е, мога да е, така цитирам е, министър-председателя на Обединеното кралство, който преди няколко седмици обяви в своята декларация за британските територии, обяви съответни мерки за прозрачност, което също върви в добра посока. Тоест, успяхме да постигнем не само прогреса, на право пробив. Става дума за автоматичен обмен на информация върху много широка гама и кръг от доходи, което помага за борбата с укриването на данъци и данъчните измами. Естествено, че трябва да приложим това, което сме казали. Не може да се решава и предлага едновременно. Но, надявам се, че вие ще ни контролирате в това отношение. Ние съвсем регулярно, редовно, ще се отчитаме за е, постигнатия напредък. Това се предвижда в 11-та точка в заключенията. До 2013 година регулярно ще оценяваме и ще се отчитаме, ще оценяваме изпълнението на нашите заключения. Господин председателят на комисията говори много за енергетиката. Няма да се спирам безкрайно и аз, само да кажа следното. Както казаха е, тук колеги, е, инструмента за свързване на Европа не е много пари, 5 милиарда. Има програми също за борба с младежката безработица, които също не предвиждат много е, средства, но все пак вече се говори за така. В момента сме в процес на одобряване на европейския бюджет. Ние трябва да постигнем съгласие по многогодишната финансова рамка. Така че поне да можем да отделим тези 5 милиарда за инструмента за свързване на Европа или онези 6 милиарда за младежка безработица, защото в противен случай няма да имаме нищо. Така че е, бюджета 2014 и 2020 трябва да бъде одобрен за а, младежката безри... безработица. Много се радвам, че има нови инициативи. А, взети са мерки на ниво съвет, но те не са достатъчни, защото има и много други задачи. Е, е, успехите, които сме постигнали, са е, безспорни. Примерно по отношение на стабилизирането на еврозоната. Никой вече не говори за края на еврото. Но в момента трябва да продължим да работим, за да се справим с економическата криза и с безработицата, особено сред младите. Всичко, което можем да направим на европейско ниво и всичко, което може да се направи на национално ниво, защото има много правителства, които възнамеряват да приемат инициативи, всичко, което може да направят и социалните партньори трябва да бъде направено, защото и те имат своята е, отговорност в период на криза е, системата на социалните партньори трябва да работи продуктивно и е, се е, надявам от тяхна страна също да има принос. Тоест да има една обща мобилизация на всички нива, на всички действащи лица, които могат да се борят с безработицата на младите. Ето това е за да покажем не само политическа воля, но и конкретни е, резултати в борбата с безработицата. Gracias, gracias, señor presidente. Vamos... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Сега преминаваме от по-малките групи към по-големите. Моля, придържайте се към времето си за изказване. Ще имате по една минута. Господин Вандерступ е първият ни оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Не съм изненадан, че господин Барозо отказа да отговори на въпроса ми за възнагражденията на служителите на Европейския съюз. Това е обичайната му реакция, когато се задава този въпрос. Но е факт, че служителите на Европейския съюз не плащат данъци върху възнагражденията си? Защо не оповестите информация за онези служители на Европейския съюз, чието възнаграждение е по-високо от това на министър-председателя на Холандия? Не го правите, защото се страхувате от гражданите. Страхувате се от тяхната реакция срещу Европейския съюз в момента, в който оповестите тази информация? Страхувате се от демокрацията, от истинската демокрация, а не псевдодемокрацията, която насажда Европейският съюз днес. Госпожа Цимер, въпреки различията в мненията си, мисля, че трябва внимателно да си подбираме формулировките. Не съм съгласна с вашата оценка на казаното от мен за смяната в парадигмата. Аз като гражданка на бившата Германска демократична република съм се научила да чета между редовете и да тълкувам контекста. Когато говорим за намаляване на разходите за енергия, <clears throat> всъщност не говорим за намаляване на разходите за обществото. Не говорим и за това, че трябва най-накрая да се осъществи коренен преход по отношение на структурата на енергийния баланс. С други думи, онези цели, за които действително трябва да говорим и онези групи от населението, до които трябва да достигнем, няма да бъдат отчетени, тъй като няма да се предприемат подходящите мерки за безработицата сред младежите – при все, че ще бъде подета инициативата за младежка гаранция, според мен съветът трябва много точно да се отчете какви мерки предприема. Поне в тази област трябва да се предоставят конкретни средства, да се предприемат конкретни действия. Нека не се правят половинчати компромиси както обикновено. Благодаря, господин Влосович, за една минута. Благодаря, господин председател. Лидерите на Европейския съюз повишиха цената на енергията и това беше начин за подкрепа на економическата конкурентоспособност. Изключително е важно енергията да струва по-малко, отколкото струва сега, тъй като в момента тя е два пъти по-скъпа в Европа, отколкото в Штатите. За съжаление, процеса на реиндустриализация на нашия континент се спира от CO2 емисиите. Енергията трябва да бъде достъпна като цена, ако заключенията трябва да бъдат приложени на практика Имаме клим, по, политика по климата, промишлена политика и същевременно ще направим точно обратното на онова, което искаме да направим. Енергията ще стане по-скъпа, промишлеността по-неконкурентоспособност. Това ще увеличи бремето върху домакинствата. Председателя, благодаря. Това, което е хубаво на тази зала, за разлика от пре, а, а, а, а, пленарната зала е, че при преводачите не могат да натискат а, копчето за по-бавно говорене. Господин Калахан, сега, по енергетиката аз се надявам, че ще има промяна в парадигмата по енергийната политика, защото в противен случай не би могло да има а, енергийна политика при два пъти по-скъпа енергия от а, друга. Да сега по темата за данъците, ако искаме да а, да разрушим европейската економика, нека да хармонизираме данъците. Нека да погледнем какво става в економически успешната част на света. Там има най-низки ставки на пряко данъчно облакане. Именно за това искаме да постигнем а, възстановяване, а не да федерализираме нашите а, данъци. Председателят, благодаря на господин Калахен. Госпожа Хармс, една минута. Вземам думата от името на политическата група на планиците. Трябва да се проведе разискване за настоящите цени на енергията в Европейския съюз. Кой какви цени заплаща за електроенергия сред онези, които уж са пострадали от политиката ни в областта за климата. Толкова много изключения постановихме, толкова много квоти за емисии бяха разпределени безплатно. Огромно количество всъщност. И сега понасяме последиците от нефункциониращата схема за търговия с емисии как всъщност политиката в областта на климата се е отразила неблагоприятно върху промишлеността. Това е едно погрешно, според мен, допускане. И възоснова на това погрешно допускане в комисията под егидата на комисар Етингер се унищожава политиката в областта на климата. С това се поставя под въпрос работа, извършвана в продължение на години. Настоявам още веднъж за ясна информация за цените на енергията за промишлеността. И тогава ще можем да разговаряме. Благодаря на Ребека. Госпожа Болс за две минути и половина. Благодаря, господин председател Ван Ромпой. Както казахте, парламента обърна внимание на укриването на данъци и, и данъчните измами след моя доклад от 2008 година. След това стигнахме и до директивата за спестяванията. И независимо от амбиционните изявления на срещата на Г-20. Нищо не се случи. В края на краищата щатите са основният двигател, страните членки подават информация на щатите, която, с която ние не разполагаме и аз много добре знам как бяхме принудени в един момент да се стигне до това. Ние нямаме никаква информация какво се случва в Европа с печалбите, с данъците и е, проекта за отчитане е, по отделно за всяка страна е много добър. Има предложения, по които има споразумения, но още не са гласувани в съвета, защото има огромна съпротива срещу този механизъм. Става дума за суми от порадъка на 1 трилион евро много огромни компании плащат много малки данъци в Европа, въпреки че имат огромни приходи. Крайно време е да разберем какво се случва. Големия бизнес не плаща данъци и тогава се конкурира нелоялно с малкия бизнес, който си плащат редовно. С това се задушава и растежа на малкия бизнес в Европа. Не може да се толерира подобна ситуация, защото това всъщност означава да мамим, включително и е, европейската индустрия. Всеки, всяка страна, всеки дълнокопладец всъщност бива експлуатиран по този начин. Комисар Бърние иска да постигне нещо бързо. Чух и вашите уверения, че няма да се играете на забавяне или да търсите изключение или е, концесии от парламента, тъй като в случая ще има съвместно вземане на решение. Много е жалко, че ние не можем да променим директивата за счетоводните отчети и за прозрачността. Би следвало в нея да се... Сега трябва в директива, не свързана с финансовите отчети, да включиме и глава, свързана с финансови е, аспекти. Всъщност тези неща трябва да се съдържат в съответната директива, да се съдържат в законодателство и да се направи това този, в този мандат. мандат. Благодаря. Господин Кеко за 3 минути и половина. Госпожа, извинете. Жуляно, е плет... благодаря. За повечето европейски граждани изплащането на данъци е просто данък се е, взема при всяко е, плащане и е, в края на годината се попълва данъчна декларация и за повечето от гражданите с това се приключват нещата. Но има две категории, за които нещата са различни. Най-богатите и мултинационалните компании. Европа позволява да се злоупотребява с някои правила и тази тактика за избягване на плащане на данъци води до загуба на 1 трилион евро годишно. Това са средства, които бихме могли да пренасочим към здравеопазването. Ние говорихме по този въпрос на последното пленарно заседание. Когато разглеждахме тези въпроси, изготвихме три предложения. Господин Баросо, аз наистина ви моля да ги прочетете. Имаме ясни мерки, които сме предложили за това как да се реши този проблем. Не са ни необходими правно необвързващи незадължителни препоръки. На нас са ни необходими конкретни хармонизирани данъчни стратегии и една много важна цел, която нам беше спомената спомената във вашите заключения. Трябва да намалим данъчната пропаст от 2020 година. И така, какво можем да очакваме, господин Барозо, от комисията през следващите седмици, месеци и до края на годината? Съветът е по-малко амбициозен от комисията а комисията е по-малко амбициозна от парламента. Лидерите показаха, че не могат да изпълняват е, онова, което говорят. Затова ви питам, можем ли да очакваме стъпка напред в сравнение с препоръките, които бяха направени миналата година? В края на миналата година подхода на комисията беше много прагматичен. Комисията не отиде достатъчно далече, но парламента отиде. За това искам да запитам питам комисията възнамерява ли да проучи задълбочено нашите предложения и можем ли да очакваме повече от вас, а не само един технически план за действие. След дълги години на неговорене по данъчната политика. Радвам се, че сега говорим за нея. Заключението обаче, които ни бяха предоставени, не съдържаха нищо за блокирането на законодателството, например по данъчните измами. И аз мисля, че най-важното заключение миналата година беше а, във връзка с, с измамите по ДДС. Отневи един месец да обсъждате този въпрос. Аз бях изненадана и очаквах вие да довършите нещата до края. В директивата за спестяванията ще бъде добре, ако можем да уредим този въпрос до края на годината. Господин Ромпой, не защо не направихте още една крачка в борбата срещу данъчните обежища? Изготвихте дефиниция, говорихте за изготвянето на черен списък на данъчни обежища, но във вашите заключения нямаше нищо. Председателя, благодаря. Последния изказваща е госпожа Сартори, 4 минути. Э, благодаря, господин председател. Европейската народна партия сърдечно приветства заключенията на Европейския съвет за областта на енергетиката. Според нас те съдържат много полезни предложения. Трябва да продължим да сме амбициозни при разработването на критериите си. Трябва същевременно да направим така, че потребителите и промишлеността да не плащат високи цени за енергията. Трябва да гарантираме и сигурност на доставките. Вероятно е цените на енергията в близко бъдеще да останат сравнително високи. Трябва да вземем това предвид. Трябва да разгледаме и опита на Съединените щати и на други държави в справянето с този проблем. Необходимо е да ограничим неблагоприятното въздействие на редица фактори върху конкурентоспособността ни. В противен случай ще има отрицателно въздействие върху малките и средните предприятия, върху крупните предприятия и върху потребителите. Трябва да инвестираме в енергийна инфраструктура. Тя е от голямо значение за бъдещето на енергетиката. Следва да се изгради инфраструктура както на територията на Европейския съюз, така и такава за доставки на енергия към съюза. За съжаление, заключенията на съвета не са много задоволителни, що се отнася до привличането на капитал за постигането на тази цел но има някои възможности, като например подкрепа от страна на Европейската инвестиционна банка, които ще гарантират необходимото реструктуриране. Европейският съюз не може сам да се справи с проблемите с измененията в климата. През 2012 година на нас се падаха около 11% от емисиите на въглероден двуокис в световен мащаб. В Европейския съюз емисиите намаляват, но се увеличават в други части на света. Не можем да направим нищо друго, освен да запазим водещата си роля в областта на политиката по опазване на околната среда. Трябва същевременно да запазим промишлеността си и работните си места. С удовлетворение отбелязваме, че имаше макар и кратка, дискусия за политиката в областта на климата. Радваме се, че съветът призова за приемането на по-подробни заключения за енергетиката и действията в областта на климата на следващия съвет през пролета. Тези заключения трябва да отчетат 21-та конференция на страните, която предстои да се състои през 2015 година. Следва да намалим потреблението си на изкопаеми горива. Едновременно с това трябва да дадем възможност на европейските дружества да използват устойчиви и ефективни възобновяеми енергийни източници. Така ще се създадат работни места, ще бъдем по-малко зависими от вноса на енергия и ще можем да допринесем и за борбата срещу измененията в климата. Трябва да вземем предвид и някои от недостатъците на действащите инструменти, да отчетем и разликите в енергийните политики. Необходим е общ европейски модел в областта на енергетиката, така ще бъдем по-конкурентоспособни на световния пазар. Радваме се, че съветът излезе и с заключения за разнообразяването на енергоисточниците, за използването на местни енергоисточници и за структурата на енергийния баланс. Окончателното решение за структурата на енергийния баланс се пада на държавите членки, но не бива върху държавите членки да се въздейства с оглед използването на този или онзи енергоисточник, при положение, че избора, който правят, не се отразява неблагоприятно върху околната среда. Що се отнася до целите в по-дългосрочен план до 2050 година, трябва да сме наясно, че следва да използваме всички нисковъглеродни технологии, ако искаме да сведем до нула въглеродните си емисии. presencia, por acompañado y, desde luego, a los dos presidentes. Благодаря ви за участието в днешното заседание, госпожи и господа. Благодаря специално на двамата председатели, господата Ван Ромпой и Барозо. Благодаря ви за положителното ви отношение и за откритостта ви. В моята страна считаме скромността за голяма за голяма добродетел, но много опасно е самодоволството, когато е съчетано с липса на амбиция. Благодаря ви за участието. Нека работим всички заедно, за да постигнем, надявам се, добри резултати. Закривам заседанието.